по същия начин не изпълняват политически функции. До сега не е имало председател на парламента, който да се държи така застъпнически по отношение на партията си. Председателката, благодаря. Ще предам съобщението ви на председателя. Драги колеги, моля ви за ред в залата. Преминаваме към обясненията на вота. Продължаваме с онези от вчера, които не успяхме да чуем. След това продължаваме с днешния вод. Много ми моля да ми слушате, колеги. До 14.45 можем да продължим най-късно, защото след това трябва да се подготвим за следващото заседание от 15 часа. Останалите обяснения ще останат за утре или ще се внесат в писмен вид. Първо доклада Фернан... Фернандеш. Госпожа Ния Драде. Благодаря, госпожо председател. Отчитам, че в този доклад има някои положителни черти, като например призива за промяна на многогодишната финансова рамка, но аз е, се въздържах. Не подкрепих доклада, защото вярвам, че докато комисията се придържа към настоящата многогодишна финансова рамка, каквото и да каже, това си е лоша новина имаме нужда от е, истинска бюджетна рамка и истински преглед на МФР за 2014-2020 година. Имаме нужда от е, силна програма за инвестиции, програма, която ще намали е, разликата между бедни и богати ще доведе инвестиции и ще увеличи социалното сближаване. Много се говори за инвестиционния план на Юнкер в момента. Важно е да се защитят публичните инвестиции и да спрем приватизацията на ключови сектори, като секторите на водоснабдяването и енергетиката. Трябва да подкрепим малките и средните предприятия и да намерим ресурси за научна дейност и за риболов. Благодаря. Преминаваме нататък към господин Месер Шмидт за една минута. Благодаря, госпожо председател. Датската народна партия и аз гласувахме против този доклад. Казахме категорично не и го казвам пред европейците. Не съм против красивите намерения за заетост, предприемачество и така нататък. Само, че единствения отговор, който дава парламента е да се използват повече ресурси. Не знам дали има европейска институция, която да е с по-малка легитимност пред гражданите и която да си позволява нещо подобно. Да краде приходи от джобовете на гражданите. Това е нещо изключително несимпатично и не виждам как ще доведе до растеж и работни места. Иначе аз не съм против нещо подобно, но гласувах против. Благодаря следващия оратор, господин Полчак. Děkuji, paní předsedkyně. Já na rozdíl od... Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих този доклад, и го сторих предвид факта, е, че гласуването е, беше обективно и докладът също. Искам обаче да отбележа два важни за мен момента. Въпроса за насърчаване на малките и средни предприятия, защото е, ще имат своето важно място. Това са над 90% от фирмите в Европа. Те са засегнати също от кризата. Ролята на малките и средните предприятия трябва да бъде подчертана и е, отбелязана в функциите на инвестиционния фонд. Те са важен лост за економиката. Трябва да подкрепим доклада именно заради този момент. Благодаря. Председателката, благодаря колеги. Сега пристъпваме към обяснение на вота в, за борбата с а, а, измамите. Първо, господин Пошпишо, имате една минута. Не, не желаете да се изкажете или... Благодаря много, госпожо председател. Аз подкрепих този доклад, защото смятам за защитата на европейските финансови интереси за особено важен. Ние в Чехия отбелязахме също голям успех. Ур въведохме в нашия наказателен кодекс възстановяването и компенсирането на европейските финансови интереси. Това е важно и за националните, за държавите членки и за тяхната съдебна система. Добре е отразена дейността на Олаф. Надявам се Олаф да отбележи все по-големи успехи в борбата с финансовите злоупотреби в ЕСА. Важно е тази информация да достига до обществеността, да стане ясно дали става дума за престъпни действия и да бъдат произнесени категорични присъди. То Важно е да се посочат важни задачи за Европейската комисия. Подкрепям доклада. Следващи госпожа Джуфрида. Имате една минута. Благодаря, госпожо председател. Данните, които са изнесени, сочат, че през 2013 година имаме 17% повече злоупотреби в сравнение с предходната година. Тревожно това е в ущърп на политиката на сближаване. Е, това са пари, от които се лишават регионите, от които се лишават европейските граждани. Има много нарушения, много измами, особено в сферата на политиката на сближаване. Там нормите, процедурите не са добре познати. Трябва да проявим нулева толерантност. Това и само това. Е, нулева толерантност прямо измамниците. Трябва да има и контрол екс-анте. Трябва да опростим процедурните правила и всички, които работят в администрацията, да бъдат по-добре информирани. В момента липсва информация и това води до злоупотреби. Госпожа Андерсън е следващата, но не я виждам. Господин Хейс, така че една минута заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за този годишен доклад. Той е важна част от е, договорите за всяка година попълнение. Комисията е, провери какво е състоянието с измамите в Европейския съюз. Един от очевидните примери на, на, на измами и злоупотреби в Европейския съюз и навсякъде е незаконната контрабандата на, на тютюневи изделия, на тютюн. Около 10 милиарда евро са е, загубите за държавите членки и е, в световен мащаб до 2017 година над 680 милиарда ще бъде оборота, ще бъде обема на незаконната търговия. В Ирландия делът е, е доста тревожен също така. Необходимо е да се осигури повече сътрудничество и съгласуване на действията между разследващите органи и полицейските служби в държавите членки. Благодаря. Госпожа Малетич, една минута. Европска комисия. Благодаря, госпожо председател. Всяка година Европейската комисия представя доклад за защитата на финансовите интереси на Съюза. Основната цел на този доклад е да спомогне за спиране на измамите. През последния доклад през 2013 година беше изтъкнато, че е, отрицателното финансово въздействие върху интересите на общността е намаляло с 70%. В същото време обаче нарушенията се увеличават. Виждаме, че системата функционира по-добре, когато става дума за откриване на пропуски в законодателството, но от друга страна се вижда, че трябва да работим повече за превенцията. Искам да приканя държавите членки и комисията да работят в по-тясна връзка, за да се увеличи прозрачността и за да е ясно кой носи отговорност съвместните действия трябва да бъдат насочени към това да се гарантира, че няма данъчни измами и броя на нарушенията намалява. Благодаря. Следващия оратор, господин Джалк, не е в залата, така че господин Месершмит за една минута. Приканваме гражданите да четат докладите, които публикуват различните финансови институции. Ако има обаче една институция, която трябва да получи внимание, това е Сметната палата. Шокиращо е, че има толкова лош контрол върху средствата на Европейския съюз. Държавите членки се справят много лошо в това отношение. Още по-шокиращо е обаче, че комисията не може да промени своята политика и е, не спазва никаква дисциплина, когато администрира парите на гражданите и на държавите членки. Има проекти, които са абсолютно безсмислени. Е, много често хора просто пътуват така в Европа за целите на пътуването. Е, това е незаконно. И не само, че е незаконно, ами е, много често за такива дейности отиват милиарди. Това е отвратително. За една минута господин Полчек. Е, Благодаря, госпожо председател. В рамките на този доклад е, който охотно подкрепих. Искам да подчертая темата за измамните, които се извършват в рамките на сближаването. Може би резултатите не са толкова шокиращи, но общия обем на а, средствата може би също, но броят на измамите нараства. В моята страна Чехия също се стигна до злоупотреба с европейски средства, а също и с национални ресурси в рамките на оперативните програми за регионално развитие. Този наш опит в областта на измамите сочи, че ли, липсва контрол. В Чешката република бе променена цялата методика за използване на тези средства. Е, тези програми трябва да бъдат обединени в една национална програма при нас. Председателката благодаря. Сега продължаваме доклада за Черна гора. Първо давам думата на господин Крутъм. Благодаря, госпожо председател. В Черна гора е отбелязан сериозен напредък в преговорите. 16 глави са отворени. Главите за научно-изследователска дейност, е, е, образование и култура са включени за сега неокончателно. Също се говори по помирението в, помирението в регионален план, а също се водят и разговори за международния тероризъм. Така че е, Черна гора е отбелязала сериозен напредък и за това аз гласувах за. Благодаря. Господин Богович е следващия оратор за една минута. Но на черна за стоп Благодаря за думата. В Факт е, че преговорите с Черна гора започнаха едва през 2012 година. Имаме 12 от 16 приключени глави. Това сочи, че Черна гора напредва по пътя към Европейския съюз в много области економическо развитие, конкурентоспособност, резултатите вече са ясно видими. Трябва да подкрепим усилията на Черна гора, както и на всички други страни кандидатки. Черна гора има същите проблеми, както своите съседи от региона, на проблеми с съдебната система, с човешките права. Това са проблемни теми за целия регион. Ще ми се хората да, подоб... да имат по-добър жизнен стандарт, но това означава и промяна на менталитета. Сега господин Джамбаски, една минута. Подкрепих предложения доклад, защото правдиво оценява напредъка на Черна гора към присъединяване към Европейския съюз. Разбира се, в него са посочени слабостите те са свързани донякъде със свободата на словото с собствеността на медиите. разбира се има въпроси които би трябвало да бъдат уточнени още и с република хърватска но като цяло черна гора е образецът и първенецът на балканите в прилагането на европейските практики на европейските норми да не говорим че черна гора има абсолютно единодушие и абсолютно съгласие с общата европейска политика по отношение на кризата в украйна по отношение и на антитерористичното законодателство свързано с ислямска държава и разбира се има отношение към законодателството си за лица от нейна територия които биха участвали в незаконни бойни действия свързани с ислямска държава. затова подкрепих този доклад. той оценява правдиво напредъка на черна гора. желая им успех! благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа Петир за една минута. Резолюция о напредку Црне Горе за 2014 годину. Подкрепих е, е, тази резолюция за Черна гора, защото в няколко области се вижда очевиден напредък. Също обаче се посочва, че има явни проблеми, с които трябва да се справи Черна гора през едния период. Искам да подчертая е, въпросите свързани с глави 23 и 24. На тях трябва да се обърне особено внимание. Става въпрос за върховенството на закона, ефективността и независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, доброто обществено управление, както и законодателството за, за финансирането на политическите партии както и изплащането на, на, на а, обещетения на жертвите на войната, от войната. Също така в резолюцията се създава информа... се, се, се подчертава създаването на атмосфера на толерантност по отношение на националности, националните малцинства. Мисля, че а, трябва да се работи в по-тясно сътрудничество с съседните държави членки на Европейския съюз. Бивша Югославска република Македония следващия доклад. Госпожа на една минута, заповядайте. Има две важни политически послания, които се изпращат тук. Първото е, че на Македония се пречи да започне разговори поради двустранни проблеми с Гърция. Това е още един случай, в който комисията препоръчва процеса на преговори да започне, но изглежда няма да има скоро напредък тук. Втория важен въпрос е свързан с свободата на словото и е, публичното управление като цяло в тази страна. Знаете и за аферата с незаконното подслушване на основни опоненти. Дори и малка част от това да е вярно, то представлява опасност и не може да се случва в демократична държава. Искам да призова македонските власти да дадат възможност за независимо разследване на това, което се е случило. Трябва да се гарантира, че виновните ще бъдат изправени пред съда. Следващия оратор. република Македония е, резолюцията за напредъка на Македония получи моята подкрепа. Е, докладът ясно очертава положението в страната, което не е розово. Македония трябва да предприеме доста стъпки във вярната посока проблемите трябва да намерят максимално бързо решение, за да могат да започнат преговорите. Най-сетне. Настоящото е, политическо положение в Македония е критично е, е, и отлагането на преговорите може да предизвиква, предизвика задълбочаване на кризата. Трябва да подкрепим волята на Македония за повече стабилност в региона. Не бива да допускаме по-нататъчна дестабилизация. Трябва да започнем диалог за стабилност. Сега господин Джамбаски. Уважаеми колеги, подкрепих и този доклад с ясното съзнание, че изпращаме изключително важно послание към правителството в Скопие, а то е, че двустранните отношения трябва да бъдат разрешени, че договор за добросъседство и приятелство между България и Македония трябва да бъде изключен, че трябва да бъде прекратен да бъде прекратена практиката на реч на омраза спрямо българия и българското в медиите в скопие че трябва да бъдат признати правата на всички граждани в република македония да се обединяват на свой национален признак и принцип и да ползват своя роден език. за пръв път в документ на европейския парламент се споменават гражданите на македония с българско национално съзнание. това за мен е изключително важно и се надявам това послание да бъде ясно чуто в правителството в скопие това е единственото задължение и гаранция на това правителство за да може да продължи по пътя си на европейската интеграция знаейки че трябва да спазва всички европейски правила и практики. благодаря за вниманието. госпожа петир за една минута. Искам да подкрепя солидарността, която демонстрирахме пред Македония Искам да приканя Европейската комисия и съвета да намерят решение след 9 провала на проблема за започването на разговорите. Двустранните конфликти трябва да бъдат разрешени в съответствие с европейското законодателство. Вече 10 години Македония чака поради конфликта с Гърция относно името й и това обезкуражава народа на Македония. Харватия е пример за много добри практики и те трябва да се прилагат, когато става дума за Македония. Още веднъж призовавам Европейския съвет и комисията да използват положителните примери от минали преговори и да наморят начин по който Македония да започне официални преговори с ЕС. Тя го заслужава. Благодаря. Преминаваме към докладъка за напредъка на Сърбия. Първия оратор за една минута е господин Поспишил. Благодаря, госпожо председател. Като член на делегацията за сътрудничество с Сърбия, аз приветствам този доклад. Там се отбелязва напредъка, постигнат в редица области през миналата година. Докладът е балансиран и посочва ясно проблемите, които все още тревожат Сърбия. Е, специално аз се интересувах за състоянието на съдебната реформа, на реформата в полицията, полицията и борбата с корупцията, защото при всички усилия има все още много неща, които трябва да се направят. Това е ясно казано в доклада. Без правова държава не може да става дума за европейско членство. По този път трябва да подкрепим Сърбия, защото реформата на съдебната система и правоохранителните органи е сериозна, сериозно затруднение за всички посткомунистически страни. Сега господин Богович. Резолюцията за напредъка на Сърбия бе подкрепена от мен с голяма радост, защото ясно говори за в подкрепа на усилията на сръбско, сръбските ръководители да отбележат напредък по пътя на европейските ценности. Обеден съм, че сръбските граждани заслужават проява на солидарност от страна на Европа. Държавата трябва да се развива развие по пътя към Европейския съюз. Усилията на сръбското правителство е, и желанието на сръбския народ да върви по този път заслужават подкрепа. Подкрепа чрез различни инструменти от страна на Европейския съюз. Ние желаем демократизация на Сърбия. Председателката, благодаря господин Джамбаски. Подкрепих и този доклад но трябва да отправим ясно послание на правителството в белград че по пътя му към европейска интеграция трябва да се съобразява с европейските правила трябва да се съобразява с правата на всяко национално малцинство на своя територия признато от самата република сърбия правата на всяко национално малцинство да се обучава на роден език да има учебници на роден език да говори родния си език. става дума за българското национално малцинство в западните български покрайнини което е признато от сърбия но и досега се правят абсолютни спънки и тежки проблеми пред това малцинство да може да изучава родния си български език и да ползва български учебници. това трябва да бъде нашето ясно послание към сърбия по иначе приемливия по иначе легитимния по иначе нормалния път към нейната европейска интеграция. благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожа Петир. sam rezoluciju o izvješću o napretku Srbije подкрепих предложението за резолюция относно напредъка на Сърбия през 2014 година. Предложението беше изготвено от Дейвид Макалистър, тъй като тук се отправя посланието, че Сърбия трябва да изпълнява дадените и препоръки, ако иска да продължи пътя си към ЕС. Европейската комисия играе важна роля, тъй като тя трябва да защити принципа на върховенството на закона. Много се радвам, че мнозинството от измененията, които внесох с колегите от Харватия, са отчетени тук. Искам да отчета проблема с липсващите лица и харватското младсинство в Войводина. Радвам се, че колегите в Европейския парламент е, разбраха какви са проблемите с е, законодателството в Сърбия. Сърбия нарушава принципа на универсалната юрисдикция и е, приетото изменение днес показва, че това е така. Сърбия не може да продължи към Европейския съюз, ако не започне да решава проблемите. Ето защо искам да призова и комисията да направи анализ на спорните закони, искам да призова Сърбия да отмени член 2 и 3 и да прехвърли Радко Младич в Харватия, за да може да има честен и справедлив съдебен процес. Следващия оратор за една минута. Történelmi, kulturális és gazdasági értelemben Szerbia, ahogyan a többi В економическо и политическо отношение Сърбия несъмнено е част от Европа. Поради това са присъединяването към Европейския съюз само ще потвърди това, този факт. Но Сърбия трябва да бъде наясно, че това ще стане възможно само след помирение между всички етнически мълцинства многострадалните малцинства ще, ще вървят заедно с Сърбия по пътя към Европейския съюз. Подкрепям доклада. Е, и освен това, реформите, за които се говори в доклада, не се извършват заради Европейския съюз, не под натиск отвън просто за да се нормали. Те са необходими, за да се нормализира е, положението в Сърбия. Мисля, че Сърбия е, ще бъде пример за много европейски държави в това отношение. Господин Шолтес има думата. Морам речи да е, при спримленju... Е, Трябва да кажа, че в, при мониторинга върху Сърбия можем да отбележим сериозни успехи през последните години. Реформите в областта на съдебната система, а това е една важна реформа по пътя към Европейския съюз. Съществуват обаче и външни обстоятелства, които трябва да отчетем, да речем сериозните наводнения засегнали Сърбия и съседните и държави. Економиката на Сърбия е в сериозни затруднения и тук трябва да се потърсят възможности да подкрепим европейската интеграция на Сърбия. Нека подчертаем значението на добросъседските отношения между Сърбия и съседните държави. Да проявим солидарност и подкрепим Сърбия. Председателката, благодаря колеги. Сега продължаваме с обяснение вота на за Косово. Но искам да обърна внимание, трябва да приключим до 3 без 15 ще изслушаме само изказване за Косово и доклада Росати. Е, просто останалите колеги могат да не стоят да чакат. Утре ще имате възможност да обясните своя вод в началото на обясненията. Така че Косово давам думата на господин Богович. Резолюцията за процеса за интеграция на Косово получи моята подкрепа, защото той ясно отразява постиженията от последните години, но също и слабостите, които трябва да бъдат променени. В последно време се създава впечатлението, че гражданите на Косово не виждат бъдещи за себе си в своя страна. Това е един, едно, един истински изход от страната държавата се намира в будещо тревога състояние и това ще се отрази на други държави, съседни на Косово, но и други европейски държави членки. Става дума за сключени споразумения с цел тези хора да не емигрират. Сега господин Джамбаски. Този доклад, защото репортера госпожа Луначек беше направила абсолютно правдиво отражение на събитията в косово. разбира се пред косово има страшно много проблеми свързани с организираната престъпност с трафика на наркотици с тежкото икономическо положение с това че много хора се принуждават да напуснат косово. разбира се в този доклад ние препоръчахме също така и защита на правата на самоопределение и използване на народен език на националните малцинства между които и това на гораните и това е пътят който би трябвало да следва тази държава ако иска да бъде част от европейското семейство. въпреки проблемите оценявам усилията на госпожа Луначек, те са в правилна посока затова подкрепих и този доклад. благодаря ви за вниманието. уважаеми колеги текста е неприемлив, защото просто не отчита интересите на сърбите, толкова скъпи на Виктор Юго. Казва се, че Косово е по пътя на нормализация. Това не отговаря обаче на действителността за отношенията между сърби и а, албанци. Това са реалностите наложени от Америка американците. Европейския съюз признава а, институционализираната мафия като държава в Косово и тя днес кандидатства за а, европейско членство. Сякаш това би могло да промени нещата в този толкова сложен регион. Благодаря. Сега госпожа Белбао за минута. Е Благодаря, госпожо председател. Подкрепих резолюцията за Косово, тъй като е изключително важно а, интеграцията, многообразието да бъдат основа на изразяването в Съюза и те са права в Съюза. И Историята на Косово се основава на суверенитет и основни права. Имаме нужда от федерална Европа, едно общо пространство, където да преодоляваме общите препятствия. Това пространство трябва да се основава на свобода на сдружаване на всички граждани, по отношение на идентичността. Това е изключително важен въпрос и някои смятат, че териториалната цялост е нещо отвъд решимостта на гражданите. Благодаря по последния доклад, доклада Росати, за една минута, госпожа Джифреда. Гласувах за този доклад, госпожо председател, защото всички трябва да кажем, че това, което очаквахме, не се получи. Няма нови усилия. И се надявам това, което предвижда Европейската комисия, да не е факт. Трите приоритети, които са дадени, да, за тях сме реформи, бюджет, който да е подобрен и инвестиции. Трябва обаче да се подчертае, че в тази картина трябва да има гъвкавост. Онова, което говорим за бюджета, не трябва по никакъв начин начин да бъде пречка за инвестициите, растежа, научно-изследователската дейност, обучението. Малките и средните предприятия са един от най-големите ресурси за нашия пазар. Те срещат огромни проблеми за достъпа до кредите и други видове финансиране. Нивото на социална защита е минимално в много държави и е много далече от стандартизацията в Съюза. Структурните фор, фондове не винаги се разходват добре, а понякога се пилеят. Трябва да има растеж, но положителният аспект всъщност всъщност е да, че знаем откъде можем да тръгнем и какво можем да поправим. Благодаря. Госпожа Гел, благодаря госпожо председател, и аз подкрепих този доклад. Той приветства новия подход на комисията към економическата политика. Ударението пада върху растежа и инвестициите. Много е важно да се спомене, че реформите, когато се правят в държавите членки, трябва все пак да бъдат насочени към растеж и към социална справедливост. Трябва да се направи още в това отношение. Мисля, че за в бъдеще Европейската комисия трябва да вземе предвид и реформите в държавите членки насочени към справяне с данъчните измами и неплащането на данъци. И ако има до напредък това отношение, трябва да има похвала по същия начин, по който се отдава дължимото на онези, които намаляват свръхдефицитите. Три стълба на... Благодаря, госпожо председател. Трите стълба, на които се гради растеж за фискална консолидация, инвестиции, структурна реформа, инвестиции инвестиция в образование, под, в по-ефтини енергийни ресурси. Под, всичко това е важно за по-добра конкурентоспособност. Инвестиции няма, защото няма готовност за поемане на рискове. Няма и надежда. Нашите финансови пазари са много силно фрагментирани. Решението е в нови възможности за предоставяне на заеми на предприятията. Този доклад сочи, че смелите правителства трябва да, бъдат, не могат да бъдат оптимисти. Затова го подкрепихи. Сега госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател. Економическата криза носи със себе си отрицателни последствия, които забавят економическия растеж на Съюза. Да, 2015 се очаква растеж и подобряване 2016 година. Цялото това подобряване обаче може да се получи единствено и само ако почиваме върху трите стълба, които са предложени в годишния обзор на растежа. А те са нови инвестиции, по-бързи структурни реформи и един е, бюджет, който да води до растеж. Европейския съюз обаче трябва да увеличи своята конкурентоспособност в глобален план, като планира своите инвестиции и като се концентрира върху научно-изследователска дейност, новаторство, услуги и така нататък. Ще подкрепя всички, които говорят за по-добра работа на администрацията, като трябва да обърнем в същото време много внимание на младежката безработица. Затова гласувах за. Господин Месершмит, благодаря госпожо председател. Гласувах против този доклад. Не защото не подкрепям цифрите или съдържанието, макар че то може да се обсъди, а защото перспективата, гледната точка е погрешна. Растежа в останалия свят е много по-голям отколкото в Европа. Растежа в Европа е много по-голям от този в Европейския съюз, а растежа в ЕС е много по-голям от този в еврозоната. В еврозоната има огромна задлъжнялост. Европейския съюз няма да излезе от рецесията преди да се справим с този проблем и освен това трябва да може да има възможност за промяна на валутния курс, тъй като економиките са различни. Затова, когато говорим за е, Германия не можем да кажем, че тя трябва да финансира е, Южна Европа или пък някаква обща армия. Е, така че този проект трябва да се премахне и да се реши първо проблема с задлъжнялостта в Европа. Господин Балц. Благодаря, госпожо председател. За европейския семестър аз теоретично го отхвърлям и от принципни са съображения. В началото на криза се говореше за това, че се нуждаем от европейско правителство с съответните функции. За мнозина това прозвуча твърде гръмко, твърде силно. За това се потърси решение на по-тясно економическо сътрудничество, така наречения европейски семестър. Нарежда се на държавите членки какво да правят, как да, какви планове да изработват, провеждат се преговори, дали Европейския съюз приема тези планове. Трябва обаче ясно да заявим, че тази мярка точно казва на държавите какво могат да правят. Това нарушава суверените права на европейските парламенти. и Председателката, благодаря колеги. Останалите обяснения на вотовете ще бъдат утре. Сега прекъсвам заседанието до 15 часа.